Bueno, mientras van llegando los colegas, vamos... Колеги, предлагам да възобновим работа, като започнем с един филм преди изслушването.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 на нашите гости. Искам да ви благодаря за вашата работа, господин Бренкович. Давам ви думата. Thank you very much, uh... Благодаря, госпожо председател. Колеги, Уважаеми оратори, нека първо да ви приветствам в Европейският парламент и също е, да ви приветствам с добре дошли от името на Комисията по външни дела и по-специално от председателя Елмар Брок, който не може, за съжаление, днес да бъде тук и ме помоли да предам а, колко високо цени вашата работа. Мисля, че е много важно да напомня на всички за два, двата основни факта, които имаме за данните за децата по света. През изминалото десетилетие 2 милиона деца са загинали в военни конфликти. Днес има поне 300 хиляди деца войници. Това са шокиращи цифри и мисля, че трябва да ни разтревожат. Знаем, че насърчаването и защитата на, човек, на детските права са част от политиките на Европейския съюз. И а, имаме нужда да даваме хуманитарна помощ и да ги защитаваме. Трябва също да оказваме всякакви други типове помощ, било то политически диалог, многостранно сътрудничество, управление на кризи, специфично обучение и също кампании за информираност. И тук искам да чуя и очаквам да чуя от гостите ни до каква степен Европейския съюз и ООН работят съвместно по този въпрос колко дълбока е взаимосвързаността на нашите инструменти, на нашите финансови средства за борба с това явление. И какъв може да, каква може да бъде и допълнителната връзка между двете институции за допълнително подпомагане на децата. Тази година се чества 25-та годишнина от Конвенцията за защита на правата на децата и видяхте този впечатляващ филм, който показва същността на тематиката. Той също така е много силен сигнал за това, че на много части по света злопотребата с деца води до невероятни последици и а, невероятни а, трагедии в живота на много младежи, които не живеят детството си така, както нашите деца тук а, живеят. И за това имаме нужда от глобални координирани действия. За това подкрепяме инициативата на госпожа Валенциано, както и на другите наши гости. Благодарим ви от името на, на цялата комисия по външни дела. Благодаря, господин Пленкович. Сега давам думата на госпожа Лейла Зерои, специален представител на ООН за децата засегнати от въоръжени конфликти. Госпожо председател на подкомисията за правата на човека, господин заместник председател на комисията по външни работи, дами и господа депутати, скъпи гости, искам да изразя своята благодарност за организирането на и това изслушване, посветено на кампанията за децата войници, целяща да сложи край на наемането на деца войници от, от армиите на страните в конфликт, конфликт до края на 2016 година. Ще обясня по-късно. И е, за защита на децата от конфликтите. Искам специално да благодаря на Европейския съюз и държавите членки за постоянната помощ Европейския съюз и държавите членки публично заявиха своята подкрепа за децата и за усилията на ООН и гражданското общество за помощ на децата е, уловени в машината на конфликтите. Всяка година войната унищожава живота на милиони деца и техните семейства по света. Децата, с които се срещам в конфликтните зони, имат една обща черта. Те прекарват години, да не кажа целия си живот, да се възстановят от травмите на войната. Техните рани са не само физически, но, психически, но и психически, емоционални и социални. Моят мандат ми беше възложен от Генералната асамблея е, възоснова на резолюция 1996 година, посветена на децата войници, която цели да се сложи край на използването на деца в въоръжените конфликти, да покаже въздействието на децата, на войната върху децата и да предотврати последиците от щетите по време на въоръжени конфликти. Този доклад бе прият от международната общност като призив да се предприемат действия и да се засилят механизмите за защита на децата. От е, 1998 година съвета за сигурност системно се стреми да осигури защитата на децата и това е един от приоритетите му. Съвета за сигурност ни предостави солидна правна рамка, 10 резолюции и механизми, които позволяват да се документират, да се заклеймяват и да се реагира на насилията срещу деца. Съветът определи 6 вида насилие срещу децата по време на конфликт. Наемане и използване във военните действия, убийства и усъкътяване на деца, сексуално насилие, отвличане, нападения срещу училища и болници и персонала им. Отказ на хуманитарна, за, на хуманитарна помощ за децата – това са най-тежките нарушения, които наблюдаваме във всеки конфликт. След това съвета за сигурност прие резолюции, които изискват от ООН първо да събере и провери подробна информация къде деца се използват във въоръжени конфликти и да използва тази информация за подготовка на годишен доклад, който да бъде внесен в съвета за сигурност. Освен това, съвета за сигурност изиска да се посочат страните в конфликтите, които наемат и използват деца, които убиват и усъкътяват, е, извършват насилие срещу деца и нападат болници и училища. Накрая съвета за сигурност изиска и да се започне конструктивен диалог с правителствата и въоръжените групировки за изготвяне на планове за действие, които целят да се прекратят насилията срещу децата. Плановете за действие включват поредица важни мерки. Това е също и а, дава възможност държавите да покажат какви мерки взимат. Тези мерки, които заинтересуваните страни, държави и извъндържавни структури трябва да приложат, за да прекратят насилията срещу деца и да гарантират дългия процес на тяхната реинтеграция, както и да създадат механизми за предотвратяване на използването на деца във въоръжените действия и сериозните нарушения. За изпълнението на мандата моето бюро работи в тесни връзки с цялата система на ООН, като УНИЦЕФ е един от основните ни партньори. <clears throat> Имаме партньори и в гражданското общество, чието представител имаме тук при, сред нас. Работим и с регионалните организации, като например Европейския парламент и се радваме на активната подкрепа на редица страни, които, някои от които са по-ангажирани от други и някои от тях са е, страни членки на Европейския съюз осъществяването на плановете за действие се координира от група страни под егидата на представителя на ООН и на УНИЦЕФ в тези страни. По-настоящем ние е, е, имаме 23 конфликтни ситуации, включени в мандата, ситуации, в които се има засегнати деца. 59 страни по конфликта са изброени в списъци за едно или няколко четирте нарушения. 8 от които са правителствени сили за сигурност. От тези 23 конфликтни ситуации е, има 6 сериозни кризи в страни, в които оперират групи като Айсил и Боко Харам. Ще ви разкажа какво правят те с децата, но това е само върха на айсберга. Те използват изключително насилствена тактика, чието преки или непреки жертви са децата. Както споменах, само преди няколко дни чествахме петата годишна от приемането на Конвенцията за правата на детето. Трябва да признаем, че извървяхме дълъг път за гарантиране на защитата на децата. 100 4 е, страни са ратифицирали конвенцията и Правителствата носят отговорност да спазват правата и да гарантират е, спазването на правата на децата. Въпреки това обаче, осъществение предък през последните 25 години не навсякъде е еднакъв. Има конфликти, в които децата продължават да бъдат наемани от въоръжените групировки и биват лишавани от здравеопазване и образование. Въпреки на нашите усилия, заключенията на Граса Мачел продължават да са валидни. По време на пътуванията ми в конфликтните зони се срещам с много деца, които са принудени да напускат домовете си, семействата си. Неодавна се върнах от Южен Судан, където срещнах малко момченце, което в началото на последната криза в Южен Судан просто се озова в неподходящото място на непод... по неподходящото време. Беше ранено от куршум и загуби семейството си. Това е ужасно за едно дете. За него е изключително трудно да се възстанови. Той се намира в момента в един център на Уницев, където за него полагат грижи. Той е част от късметличетата, които все пак получават помощ. Помощ, която децата не винаги получават. Дами и господа, въпреки всички проблеми, които трябва да решим те първа, нашия ангажимент с страните в конфликтите за слагане на край на използването на деца все пак започва да дава резултати. Сега можем да заявим и казвам това след като две години вече работя в рамките на моя мандат – че има консенсус сред правителствата, че децата нямат място в армии, които участват в конфликт. Този консенсус ми позволи да е, започна кампанията Децата не са войници, която цели да се прекрати използването на деца в армиите до края на 2016 година. В началото на кампанията 8 правителствени армии бяха описани в приложенията на годишния доклад на генералния секретар, посветен на участието на деца в армиите. <clears throat> Афганистан, Чад, Демократична република Конго, Миянмар, Сомалия, Южен Судан, Судан и Йемен. Тези правителства бяха с нас в началото на кампанията и заявиха своя ангажимент да осъществят целите й. Искам да подчертая, че без да знам дали тук има техни представители, че ние им дължим благодарност. Седем от тези държави подписаха плановете за действие на ОНЕ за прекратяване на наемането на деца в армиите. Тези правителства заявиха волята си да обърнат страницата, да прекратят да наемат деца и да бъдат пар... и ООН ще бъде техен партньор с техническия си опит. Аз лично се ангажирах да работя с УНИЦЕФ и други партньори, за да може тези държави да имат достъп до ресурсите и необходимата техническа помощ, за да може да осъществят напредък и да, и, и да изпълнят тези планове за действие. Нашата помощ е от съществено значение за тях. Искам да кажа, че само 9 месеца след началото на, компания, отчетох, на компанията отчетахме значителен напредък. Правителството на Йемен подписа тази година план за действие в сътрудничество с ООН. С подкрепата на ООН Чад изпълни всички изисквания по плана си за действие и неговата национална армия беше заличена от списъка на генералния секретар. Това са конкретни резултати. Правителството на Афганистан прие пътен лист за осъществяване на плана за действие в който са отписани всички конкретни действия и това дава възможност на Европейския съюз да се запознаят с това, което може да се направи в страната. Миянмар също напредва в осъществяването на плана за действие и освободи 373 деца тази година. Сомалия създаде механизми за предаване на ООН на децата намерени своята армия и създаде звено за защита на децата към своята национална армия. Правителството на Южен Судан и тази година по ангажимент да осъществи своя план за действие. Беше направена официална церемония за да бъде отбелязано началото на кампанията да няма деца войници и а, е, военният министр заяви, че няма повече да се използват деца. В Демократична република Конго бе назначен специален представител, който отговаря за борбата с сексуалното насилие и наемането на деца. Правителството ни предаде подробен доклад за мерките предприяти от юни 2013 година за осъществяване на плана за действие, подписан през 2012 година с ООНЕ. Съветът за сигурност на ООН и, генерал... и Общото събрание започнаха кампанията. Арабската лига и Европейския съюз заявиха своята подкрепа за целите на кампанията. Искам да ви благодаря за този ангажимент. Този напредък ме окуражава, както и динамиката на кампанията – но ни остава още много работа, за да сме сигурни, че децата са защитени и няма да бъдат повече наемани в правителствените армии и сили за сигурност. Нека да не забравяме, че в страните, за които говорим, седемте, които споменах, има 30 въоръжени групировки, които са вписани в списъците за наемане на деца. Тоест тук не става прави дума само за правителствените, за националните армии, а и за други въоръжени групировки. Прекратяването на наемането на деца от правителствените армии през следващите две години е възможно само ако работим заедно и ако предоставим на съответните държави нашия опит и съответните ресурси. Дами и господа депутати, скъпи гости, колеги, за да ни помогнете да предоставим по-надежна защита на децата и да постигнем целите на кампанията, ви приканвам да поддържате е, силния политически ангажимент на Европейския съюз, който трябва да се проявява на място, посредством вашите посолства в страните, които обхваща кампанията, но и във всички останали страни, където има въоръжени конфликти. Европейският съюз може да участва по-активно в координацията и подкрепата на специалните екипи които осъществяват плановете за действие и в уреждането на всички проблеми на, на децата, участващи в въоръжени конфликти. Европейския съюз може да предостави а, помощ по време на най-дълги и най-скъпия етап, а именно реинтеграцията на децата, психосоциална помощ, образование, информация и заетост. Европейския съюз трябва да предостави и своя опит и подкрепа за укрепване на съдебната администрация, на съдебните реформи и на борбата с безнаказаността на е, всички, които са извършвали насилие срещу деца. Днес и вчера Международния наказателен съд, апелативната камера, камера потвърди своето решение в процеса от Лубанга, което е много важно за борбата срещу безнаказаността. Европейския съюз може също да си партнира с други регионални организации, като Африканския съюз. Важно е да включите този проблем във вашето сътрудничество. Европейския съюз може да направи постъпки пред правителствата и други страни, въоръжените групировки, за да ги прикани да прекратят наемането на деца. Кампанията Децата не са войници ни позволява да се преборим с явления, които е, сериозно засягат е, живота на децата. Надявам се, че няма да пропуснете случая да помогнете. Благодаря, госпожо. Не знам защо говоря на френски. Сега давам думата на изпъл... заместник изпълнителния директор на ЮНИСЕФ. All, Благодаря. Нека да се присъединя към казаното от Лейла и да благодаря на Европейският парламент и по-специално по групата под комисията за човешките права. И се радвам, че мога да присъствам тук заедно с колегата, която е заместник изпълнителен директор за въпросите на децата към НИЦЕВ. И а, радвам се, че можем да говорим по тази тема пред Европейският парламент. Представете си, току-що се. А, се а, сбогувате с училище и казвате с Богом на приятелите си и а, повече няма да се върнете там. Поемате по пътя на войната и е да се обучавате, събуждат ви в 3, часа през нощта и ви насилват да отидете на фронта. Дават ви две опции. Или да убиваш, или да те убият. И мисля, че за нас е невъзможно да си, дори да си представим този ужасен сценарий. Но някой, за някои деца не е така. Дейвид, например, е 16 годишен и е живял в Южен Судан. И за Дейвид, както и за много други като него, те познават тази реалност и преди две седмици чествахме годишнина от Конвенцията за правата на децата. Всички ние сме отговорни за сигурността на всички деца, навсякъде. Трябва да гарантираме на всички деца без значение економически статус, религия или а, увреждания, правото на образование, а, защита и а, свобода но признатото право не е приложено на практика право. И не се постига само с думи, а с действия, практически действия. УНИЦЕФ оценява вашите усилия за защита на правата на децата, но също и най-вече правата на децата в въоръжени конфликти. И най-вече тази кампания Децата не са войници. Благодарим ви също така за приемането на скорошната резолюция за мястото на децата в вашият дневен ред и във вашите стратегии. Ние призоваваме Европейската комисия да продължава да мисли в една и да вижда една обща глобална картина, свързана с децата. Много от тези деца се използват не само като войници, но също така и като ам, ам, пазачи, ам, също разузнавачи, да предават послания или пък да готвят. По същия начин момичета се използват за сексуални услуги. И имаме огромно количество данни от оцелели, тези, които са решили да, да говорят. И ние призоваваме всички да а, се да спазват, всички държави да спазват международните стандарти. Всичките правителства, ко, които участваха в кампанията, оказаха подкрепа. Също недържавни военни групировки също продължават да набират деца. Например, в Централно-Африканската република, Южен Судан, Сирия също. Много често има се пак надежда. Например, Фронта за ислямско освобождение се съгласи да организира заседание с 30 от командирите, които се ангажираха да не ангажират деца но това, което се случва там, не въжи за Боко Харам и за други. Това е за групировки с други интереси и не искат да си сътрудничат с нас. И както видяхте сега, ето в краткото видео, е, има набиране понякога и чрез социалните медии. И ние трябва да намерим нови начини да помогнем на тези деца, нови начини за превенция и нови начини да работим заедно по тези въпроси. Деца като Дейвид зависят от нас. Така че кампанията Деца не войници трябва да успее. И нека да ви кажа на къде се фокусира УНИЦЕФ в своята работа. С нашите партньори и НПО-та, като например Save the Children, ние работим по програми за момичета и момчета, за да избег... направим превенция, кампания по превенция. И също работим за да освободим тези деца и да им помогнем да си изградят на ново живота. Например, в Афганистан, в Конго и в Сомалия правителството и местните партньори работят съвместно с УНИЦЕФ, за да подкрепят между 10 и 15 хиляди деца, които са били обучени за войници и които сега са върнати в родните места. Правят се опити също да се осигури образование на децата, особено на тези, които са загубили няколко години образование. Нека да напомня, че за тези деца обучението не е просто четене и броене. Това е начин да оздравеят, да забравят миналото и да се върнат към нормален живот. Също така, трябва да осигурим заетост на тези деца в бъдеще и да дадем на младите хора възможности а, за работа, например, как да създават древни предприятия и какви а, умения да придобият. Има нужда от подобни организации, за да може да има нещо положително и градивно. Но това са само част от решенията правителствата трябва да поставят правна рамка. Минимална възраст за набиране като войник 18 години. Да има регистрация при раждането, актове за раждане, така че а, да има някакъв контрол, някакво следение и да има информираност в местните общности. За тази цел а, Европейския съюз също има важна роля – с подкрепата за правосъдието и за реформите в този, сектор, чрез действия с вашите мисии на терена и, че, и оставяйки допълнителни средства за децата, ние можем да осигурим тяхното бъдеще. Дейвид, например, дами и господа, успя да се измъкне от този ад, но ада не е свършил все още. Той а, продължава да страда и да търси начини да се осигури прехрана и елементарно преживяване. Той все пак си спомня как играе, как да играе в футбол, радва се, че ходи на училище и гледа филми. И нека този кораж, който той е проявил, да ни вдъхновява, така че ние, ние както да направим всичко възможно, за да могат десетки хиляди деца като него да се обърнат към мирно бъдеще и успех. Благодаря. Very good. Thank you very much. Um... Благодаря ви много. Сега ще дам думата на госпожа Лусия Вайтес от Севта Чилдрън, Обединено кралство. Благодаря ви. Е, искам да изкажа своята благодарност към подкомисията по човешки е, права за това, че организира днешното изслушване. За мен е чест да бъда част от е, панела. Благодаря. Искам да обърна внимание на комисията и на парламента върху конкретната проблематика. Защитата на децата от участие в военни конфликти е, е сред централните задачи на Saved Children. Е, ние работим в държави като Централна Африканска република, Колумбия, Миянмар, Южен е, е, Судан с цел да предотвратим набирането на деца войници и включването им в въоръжени конфликти и въоръжени групи. Ние помагаме да бъде улеснен достъпа на тези деца до образование и възможности за нормален живот живот. Е, е, ние е, търсим също така международна подкрепа за нашата дейност и срещу този проблем. Ние работим с УНИЦЕФ и с системата на ООН, като целим да разпространим международни, да създадем международни стандарти, да разпространим добрите практики Освен това, ние подкрепяме разработването на, и осъществяването на политики на регионално равнище, включвайки Европейския съюз. Например, обучение за мисиите на Европейския съюз. Е, въпреки съвместните усилия, е, продължава да бъде факт е, това, че насякъде, където има въоръжени конфликти, децата със сигурност се включват в тях. Последния доклад на Генералния секретарят на ООН говори за 59 страни в 14 различни конфликта, които набират и използват деца в тези конфликти. В много от тези държави проблемът придобива ендемичен характер. Навсякъде, е, където има насилие, съществува опасност да се използват и деца в него. Всяка година стотици хиляди деца биват включвани в въоръжени конфликти. И тази ситуация е такава не защото липсва международна нормативна база по въпроса, е, както е, е, колегите вече казаха, има по-скоро общ консенсус по това, че децата не бива да, да се използват за военни цели между стандартите на международната нормативна уредба са всъщност много високи, за тях прекъснато се говори. Съвета за сигурност на ООН в различни органи на Европейския съюз и извън него. Предизвикателствата са по-скоро свързани с прилагането на практика на тези стандарти. За това кампанията на ООН Децата не са войници е толкова важна, защото тя хвърля хвърля светлина върху проблема и подкрепя е, мерките в засегнатите държави за преодоляване на проблема с набирането за участие в военни действия на деца под 18 години. има още много спешни проблеми за решаване трябва да бъде прекратено набирането на деца за включването им в недържавни въоръжени групировки. Второ, и също изключително важно да се гарантира това, децата да не се използват и в бъдещи конфликти. И двата проблема изискват да, да се идентифицират рисковете и е, е да се започне работа за, по превенцията. Ние разбираме голяма част от рисковете. Така, например, ние разбираме, че ако с закон се забрани участието на децата в военни конфликти, средата ще се опита да заобиколи тези закон. Ние също така осъзнаваме, че децата са в по-голям риск, когато те не могат да докажат своята възраст или когато установяването на възрастта става по неподходящ начин. Осъзнаваме също така, че няма достатъчно стимули за въоръжените групировки да прекратят своите практики. Опитът обаче ни показва, че тези рискове могат да бъдат намалени. Нашия опит е, в Централната Африканска република показва, че нито едно от децата не желая да бъдат част от въоръжените групировки. Всички деца а, е, а, е, искаха да се върнат в училище и към нормалния си а, живот достъпа до образование, повишаването на качеството на живот не са нещо, което може да се осигури бързо и което ще реши всички проблеми, но това са основни елементи от всеки ефективен процес на реинтеграция. Предполага се, че в Централно-Африканската република между 6 и 10 хиляди деца участват в въоръжения конфликт. Прекъснато е тяхното образование. Две трети от училищата са затворени през тази година, защото те са или разрушени, или са превзети от връждуващите страни. Економиката е изцяло разрушена и две трети от населението живее с по-малко от долар на ден. Много малко от ражданията са регистрирани. Хората не знаят точно на каква възраст са. Централно Африканската република е подписала, но не е ратифицирала протокола за включването на децата в въоръжени конфликти. Централноафриканската република е страна, в която ситуацията е екстремна, но тя не е единствена. Подобни са условията в други държави, които са в конфликт или в които мирът е крайхък. Проблемът е спешен, защото децата са най-уязвими е, и най-изложени на всякакъв вид насилие и експлоатация. Европейският съюз разполага с а, набор от инструменти защита на децата в конфликти но тези инструменти трябва да се е, използват е, твърдо и систематично. Е, Save the Children установила пет основни приоритетни области, в които трябва да се действа. Първо, да се увеличи капацитета на Европейския съюз за идентифициране и реакция на риска. Е, съгласно насоките на Европейския съюз за работа с деца във въоръжени конфликти и плана за действие е, за човешките е, права. Екипите, които работят по тези проблеми, трябва да включват експерти от всякакъв характер. Всички сътрудници, които се изпращат е, на, на мисии и в представителствата, трябва да е, получат предварително обучение по е, закрило на, детета. Второ, трябва да се гарантира това, защитата на деца във въоръжени конфликти да получи по-висок приоритет в политиките на Европейския съюз и в финансирането. Трето, ние бихме искали да апелираме към вас а, да гарантирате продължаването на образованието в а, а, държавите в а, конфликт и, и по-добрата защита на училищата. Ние бихме искали Европейския парламент да апелира към своята страни членки да подкрепи и да прилага на практика насоките за защита на училищата и университетите в страните с въоръжен конфликт. И накрая, Нещо, което е, е, много пряко е свързано с е, нашата кампания на съвсем, от съвсем практическо естество. Европейски съюз трябва да засили своята роля в това да окоръжава и да подкрепя държавите да закрилят своите деца. Закрилата на детето трябва да стане условие за сътрудничество с Европейския съюз прилагането на международните стандарти за деца в конфликти трябва да стане също задължително условие. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви много. la palabra consejera responsable en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Давам думата на Кинка Петрова от външната служба. Благодаря, дами и господа. От името на госпожа Маринаки, която е, е управляващ директор, искам да ви приветствам тук за мен също е чест да присъствам тук заедно с Лейла, която а, срещнах преди около две години и половина в началото на мандата й и също с представителите на Save the Children и с ЮНИЦЕФ, с които работим редовно. Нека съвсем накратко да представя това, което правим за правата на децата, особено за децата във въоръжени конфликти. Това е ключов елемент в нашата стратегия и също заедно с всички останали европейски делегации на терена разработваме насоки за децата във въоръжени конфликти. Ние сме много горди а, да да работим заедно с тази кампания Деца не войници и също подкрепяме а, тази инициатива във всички 8 държави, които бяха споменати още веднъж казвам, че сме много активни в тази област. Европейския съюз иска да продължи своите дейности, за да се бори с превенцията на набирането на деца и също така да реинтегрира бивши деца войници обратно в обществото. Това включва и защитата на децата. Но това означава, че трябва да обучим нашите умиротворяващи сили и да осигурим процеса след това. Например, мисията от 2013. Там дадохме приоритет на децата, жените, международната хуманитарна помощ. Това бяха и основни елементи в мандата на мисията и също обучение след изкарването от редиците на, на войниците на тези деца. И това е опит, който споделяме с ОНЕ. Европейският съюз инвестира в подсилване на капацитета за защита на децата, както в централата, така и в операциите си. Нека да кажа, че в нашето стратегическо сътрудничество с УНИЦЕФ е, тази година ние приехме и финализирахме два основни инструмента за международно развитие за правата на детето за всички и това ще подпомогне всички организации от гражданското общество и дарителите. Нещо друго, в което сме много активни и колегите работят заедно по темата, а именно правата, правото на образование и добруване на децата. От 2012 година насам над 12 милиона евро са отпуснати по инициативата Деца за мир. И а, над хиляда деца вече се възползваха от програмата. Също споменахте Международният наказателен съд. Оси... Борбата с безнаказаността е част от нашите действия. Виждаме е, съда с голяма роля в това отношение. И нека да използвам тази дадена дума тук е, и да кажа, че ролята на съда, както и прилагането на насоките е, за третиране на деца във военни конфликти, както и подкрепата от специалният е, представител, беше подчертан на миналата седмица от всички 28 държави членки като ключов елемент за е, също така и в дневния ред на среща на върха от Лондон за край на сексуалното насилие също сътрудничество с регионални и подрегионални организации е ключово. Например, миналата година организирахме съвместно обучение с Африканския съюз в Адис Абеба. И работихме съвместно с Световната банка и с ОНЕ. То, тази инициатива даде възможност за дискусии относно нормативните аспекти на защита на децата, демобилизация, обезоръжаване и интеграция в обществото а също и а, се разгледа темата как да се защитават децата от умиротворителните сили. Това е и тема в а, среща на върха на, в Африка тази година. Разбира се, това са и партньорски инициативи с много други организации. Съвсем накратко дебата на съвета за сигурност и доклада на ООН и на генералния секретар. След този доклад Европейският съюз включи Нигерия в а, приоритетните държави и а, защото там има голям брой а, е, атаки а, и много насилие заради организацията Боко Харам. Също а, се разглежда нуждата от помощ в Централно Африканската република. И а, е, ние в момента работим по имплементирането на една програма там с временни а, грижи и обучение за реинтеграция на над 1000 деца. ООН е докладва също и за големи нарушения на правата на децата в Ирак. Особено е, исламска държава, които убиват много брутално деца в Сирия и в Ирак. И децата остават най-тежко засегнатите от военния конфликт в Сирия. Над 10 000 деца вече са загинали и а, още много наранени. И Темата децата във военни конфликти трябва да остане част от нашите усилия на национално, регионално и международно ниво. Дами и господа, в заключение, нека да ви споделя две неща. Първо, Лейла вече каза, че се чества 25-та годишнина от конвенцията. Това е много важна конвенция и всички държави членки са я ратифицирали. И съм горда да кажа, че утре ще има заключение на съвета, приети в тази насока. И те ще се средочат върху а, усилията на Европейския съюз за децата, както вътрешна, така и в международна сцена. И а, всички европейски делегации следят кампанията на ООН 60 дни актив, активност срещу насилието, срещу различните полове. Ще спра до тук и ще изчакам вашите коментари. И се надявам скоро да се видим пак във връзка с плана за действие, който ще бъде представен пред парламента. Поканили сме представител на дипломатическата мисия на Афганистан, държава, която се присъедини кампанията. Ако желаете, можете да се изкажете. Sí. Yes. Thank you. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател на Комисията по права на човека, уважаеми заместник председател на Комисията по външни работи, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да съм тук на това изслушване, посветено на важната инициатива Деца не войници. Позволете ми да се възползвам от възможността и да благодаря на Комисията по външни работи и под Комисията по човешки права за това, че организира днешната среща среща. Докато световните е, лидери отделят внимание на политическите, економически и военни кризи, те много често забравят да предвидят бъдещето. Бъдещето означава не само да се правят планове, но също така и да се грижим за онези, които ще живеят в него. Госпожи и господа, голяма загрижност буди у нас, че децата се включват във въоръжени конфликти в много държави, това число и в моята страна Афганистан. Преди да се обърна към проблема в Афганистан, бих искал да изкажа своята благодарност, своето възхищение от работата на госпожа Лейла Зергови. Е, за това, че тя стартира кампанията Деца не войници. Кампания, която има за цел да сложи край на набирането и използването на войници, е, деца войници във военни конфликти до края на 2016 година. Кампанията имаше много положителен а, е, ефект а, и намери много добър а, отзвук в Афганистан. Член 44 от Афганистанската конституция задължава страната да закриля децата. Друг член на конституцията казва, че трябва да бъде забранено принуждаването на деца към труд. На тази основа ние се присъединихме към кампанията на Обединените нации Силите за сигурност на ООН са много добре обучени, те действат много професионално. А, нашите национални въоръжени сили не набират деца а, за войници. Не мога да отрека обаче, че имаше няколко а, случаи, което местната, местните полицейски сили бяха набрали деца. А, а, казва се, че броят на тези деца е 14. Това е цифрата, която се споменава в доклада до ООН от 2014 година. Цитирам от доклада на ООН 339. Е, е, в една от провинциите полицията е арестувала 21 деца на възраст от 7 години на път за Афганистан, са да бъдат а, е, а, е, тренирани от а, е, талибаните. а, тези деца изобщо не са били наясно какво ще стане с тях, а, когато пристигнат в Пакистан. Талибаните наемат а, а, хиляди а, хора, които обучават промиват мозъците им и след това ги изпращат върху въоръжените е, сили на Афганистан. Много от е, е, така набраните войници се използват като атентатори, самоубийци срещу Афганистан. Известни са ни множество факти за това как се набират и как се мотивират децата за участие в въоръжени конфликти. Една от причините за това е липсата на достъп до образование. Терористите завземат или изгарят училищата и предлагат на семействата безплатно образование за техните деца. Това е в много случаи религиозно обучение, чето съдържание се определя от терористичните групи. Второ, семействата имат економически проблеми проблеми. Те не могат да хранят и да обличат децата си. Терористите е, взимат е, е, техните деца, обучават ги в пансиони, предлагат им безплатна храна и дрехи. Изключително важна е липсата на заетост, достъп до образование и здравеопазване. Правителството не е в състояние да осигури такива на населението в отдалечените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 спазвайки конвенцията на ООН за правата на, а, е, на детето, е, а, Афганистан е твърдо решен да спазва конвенцията на ООН за правата на детето и да се придържа към плана за действие за спиране и превенция на набирането на деца за участие във въоръжени конфликти. Правителството на Афганистан ще положи всички усилия, на което е способно, а, за да работи по всичките 15 е, точки от пътната карта от август 2013 година. Афганистан а, е, предаде през март 2014 година своя трети доклад относно прилагането на плана за действие. Ще използвам тази възможност днес да кажа няколко думи за а, успешната а, визита на президента на Афганистан в Брюксел. Тук той се срещна с председателя на Европейския парламент Мартин Шуц. Двамата разговаряха за теми от взаимен интерес. Човешките права, по-специално правата на жените, правата на децата бяха начало в този списък от теми. Ще приключа с един цитат. Децата са цветята на живота. Нека да бъдем добри с тях, нека да ги направим щастливи и да им помогнем е, да запазят детството в сърцата си до края на техния живот. Е, Благодаря. Сега ще дам думата на колегите. Благодаря.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 дори сериозни, възмутителни факти относно използването на децата в въоръжени конфликти. Чухме какви са нарушенията на техните права и какви са последиците върху техния живот. И се питам, каква е позицията на Европейския съюз и на ОНЕ спрямо този неприемлив въпрос. Като че ли само си говорим, говорят се, водят се безкрайни диалози с правителствата на държави, които редовно използват деца за войници и не поемат въобще а, никаква отговорност и не приемат нашите препоръки. Защо сме толкова лицемерни? Защо не предприемем сериозни мерки спрямо всички тези, които нарушават правата на децата? Чували ли сте за економически мерки или други санкции спрямо правителствата на държавите, които използват деца във военни конфликти? Чули ли сте за искане да бъде изправен пред Международния наказателен съд някой от ръководителите в тези правителства. Не, е нищо подобно. Единственото, което правим е да насърчаваме а, примерно политическите им опоненти. Но Нищо повече, въпреки че тези хора нарушават принципа на човешкото достоинство. Виждате, децата, за съжаление или за нещастие, не са избиратели. И няма никаква избирателна дейност, която да вършим спрямо тях. И като че ли и за това нищо не правим. И, за съжаление, тези деца продължават да живеят в един кошмар. You, speak... Благодаря. Аз ще говоря народния си език, ако мога. Дами и господа, искам преди всичко да благодаря на всички е, гости за изключително интересните изложения, които направиха, посветени на това изключително сериозно явление използването на децата в армиите. Съвсем случайно, вчера по е, фламандската телевизия гледах документален филм за един проект е, за реинтеграция на дете, което е било в армията в Уганда а, един филм, който много ме развълнува. Аз лично също съм бивш журналист, един от моите колеги Тимер Мелс, от години е, е, се е ангажирал с, с един проект в Уганда. Бих искал да направя няколко коментара и да задам някои въпроси. Знам, че има различни инициативи, че се проявява сериозна воля за решаване на проблема, но въпреки всичко това в нашите собствени държави, в моята и други държави членки на Европейския съюз, някои радикализирани младежи отиват да се бият в Ирак или Сирия, много често се присъединяват дори към ислямската държава. Много често те взимат със себе си своите деца и често ни се показват видеофилми, които виждаме по интернет, където тези деца се излагат като някакви трофеи и служат на военната пропаганда. Това е ужасяващо, шокиращо, но е факт. Това е едно ново явление, което пряко засяга Европейския съюз и трябва да го обсъждаме, трябва да говорим и да намерим най-подходящата реакция, за да се преборим с това ново социално явление. Мисля си за едно по-добро сътрудничество между училищата, преподавателите, всички, които се занимават с подготовката на младите може би и за един по-добър социален контрол, нови социални и економически възможности на всички, които не са добре интегрирани в нашите общества, които не се чувстват у дома си. Проблем, който все още не беше споменат, но бих се радвала да чуя вашето мнение по тази, по тази тема. Разбира се, вярно е, че има международни споразумения, международни конвенции, но достатъчно ли е това? сегашния момент. Не смятате ли, че някои от тези договори са устаряли, отживели са времето си и трябва да бъдат модернизирани? И какво би могло да направи Европейския съюз? Например, Женевската конвенция, където са изброени редица критерии, по които се определя статута борец, за да се раз, или воюваща, за да се разграничи от гражданското население. Е, и там е един от критерията е възрастта. Мислите ли, че това трябва да се актуализира? И наобщо казано всички конвенции, договори би трябвало да бъдат е, актуализирани и кажете какво мислите, че може да направи Европейския съюз. И още един въпрос. Ако като погледна списъка на страните, които са засегнати от това явление, виждам, че всъщност най-сериозен е проблемът там, в държавите с провалена държавност, където има крайна бедност, има постоянни въоръжени конфликти. Списъка е доста разнороден някои от държавите бяха заличени от списъка, но други бяха добавени. И мисля, че госпожа Уедас каза, че трябва да бъдат точно определени рисковите зони, че това е от най-ключово значение. Дали може да разгънете малко повече този аспект? Разбира се, възможно е да бъдат определени някои рискови зони и зони, където можем почти със сигурност да предскажем, че ще възникнат проблеми. Но след това кажете какво можем да направим, за да избегнем влушаване на ситуацията и възникване на а, проблема с наймането на деца в армиите. Как да избегнем това явление? т.е. как да осъществим предотвратяваща дейност. Още веднъж искам да ви благодаря за изложенията и предварително благодаря за отговорите. Благодаря господин Месмекер, господин Остревич. Uh, благодаря. Благодаря за присъствието ви тук. Наистина много добре представихте ситуацията, която имаме с деца участващи в кървави войни. Тези, които набират и организират децата като войници, те всъщност са престъпници. Тежки престъпници. Дали някой от вас може да коментира ситуацията? Има ли някое лице, изправено пред Международния съд в Хага във връзка с организирането на подобно престъпление. И какви са международ... практиките на Международния съд в подобни случаи? Благодаря. Ще дам думата а, не на госпожа Бранта, на представителката й, а после и на другите участници. Да, имате право, господин Месмекър. Децата, участието на децата във войната, решаването на проблема трябва да започне в Европа. Е, е, вече 1% от е, евродепутатите участват това. Драмата е, че ние наблюдаваме това безпомощни и се питаме какво можем да направим. Да, както казвате, може да се е, осъществи предотвратяваща дейност, като се гарантира едно по-устойчиво развитие. Една трета от световната търговия може да бъде използван, като се поставят условия за подобряване на, на живота на децата. И миналата седмица госпожа Могерини, върховната представителка, се ангажира на пленарното заседание, че ще направи всичко възможно във външната политика и политиката за сигурност да гарантира защитата на децата. И това е, е уникално. Трябва да си го признаем. Освен това, след вашата резолюцията призова да се ратифицира конвенцията за децата от страна на Европейския съюз. Така се създава европейско право и съдебна практика, която ще бъде много цента. Тоест, тук стоят всички аспекти економика, устойчиво развитие, показване на пътя на други е, новоразвиващи се държави, защото една страна, която не инвестира в своята младеж, не инвестира в устойчивото развитие. Смятам, че така отговарям на вашия въпрос и това е едно от е, основните е, дейности на Европейския съюз. В политическо отношение Международния съюз има тежест на международната сцена, ако може да привлича и други партньори е, за каузата на детето, да ги привлече в кампанията, да няма деца войници, да, да действат чрез институциите на ООН и чрез различните други организации, с които се сътрудничи. Това ще бъде много важно. Има редит в, в много отношения ситуацията е политическа. Колегите от Афганистан го знаят така и е в Конго и в Чад трябва политически ангажимент, а за тази цел трябва да бъдат мобилизирани всички политически сили. И за това разчитаме много на помощта на Европейския парламент. Тази, тези измерения са много важни за нас, защото не можем да позволим чрез социалните мрежи да се разгъща цяла мрежа и рекламни кампании за наемане на деца от терористите. Това също е ново явление и изисква политическа реакция и трябва да бъдем многобройни, доста по-многобройни, отколкото са днес присъстващите в тази зала. Тук е, това е само началото. И това не е конвенционална война. Това е война, която се води в, в социалните мрежи, чрез политическото влияние, чрез дълго изграждани мрежи, където нормата на това ново насилие се приема като даденост. И точно за това сме тук, за да, призу, да ви призовем е, да предадете нашия призив към толерантност. Тази нова норма не е допустима в нашия свят. Това трябва да бъде вашето послание, което е преди всичко политическо, послание за партньорство на всички равнища, правителства, гражданско общество, медии и парламенти. Благодаря много, госпожа Уайтерс. Благодаря. Благодаря за изказването. Относно първия коментар и въпросите свързани с последващите действия и дали сме достатъчно сериозни по темата, а, мисля, че има нещо много важно, а именно в съвета сигурност на ООН вече има инструменти по тази тема, за да се осигури съответствие за това, че съответните страни, които са в списъка, ще подпишат плана за действие. Но всичко започва с комуникации и после евентуално санкции. И е, смятам, че за да, см, за да имат доверие в нас и да продължим с процеса в, тази, е, в този вид, трябва да имаме някакви действия, когато няма прилагане на практика когато изпратихме военна помощ в Демократична република Конго, по-късно същата година Конго подписа план за действие за а, м, освобождаване на децата войници от а, войските. Имаше въпрос дали съществуващите договори са достатъчни. Много критичен въпрос. За мен, договорът е, за мен отговорът е да и не. А, защото имаме все по-голяма правна рамка, нещо, което е добро. А рамката на съвета за сигурност е достатъчна, но трябва също да се погледнат други области, колко националните законодателства предлагат достатъчна рамка за защита. Първо, да се спре военното използване на училищата. То не е забранено. Много често училищата се използват от тези военни сили и а, съответно децата стават уязвими към атаките там. И именно за това имаме една инициатива, начало с Норвегия и Аржентина, за развитие на насоки относно военното използване на училищата тази инициатива скоро ще бъде стартирана и ще протече до година. Това също е много важно. И нещо друго относно а, използването на експлозиви. Това са конвенционални оръжия, но проблемът е, че когато те се използват в силно населени райони, а, където има много мирно население. Мирното население са основните, основните жертви, особено децата. И трябва да помислим дали не може да се намали това използване в някои ситуации. Също относно въпроса как се справяме с риска на практика. Има много действия, които могат да бъдат предприяти. Правната рамка не е панацея, но все пак помага. Тя създава една среда, в която защитата е повече възможна. Както вече казах, записването при раждане, регистрацията при раждане също ще е, допринесе за следене на възрастта. Много деца а, биха били спасени само така и ще бъде много по-трудно да бъдат набирани, ако има конкретна възраст. Говорихме и за економическо развитие, за образование. Това са ключови елементи. И както казах и в моята презентация, много често чувате, а, че просто децата говорят за липса на альтернативи, просто нямат друг избор. А, те, те биха желали да правят нещо друго, но не знаят какво. Просто нямат альтернатива. И последното, за което исках да говоря, е реформата на сектора за сигурност. Защо тези деца биват набирани за войници? И как това се случва? Да, ако се сложат бариери на този професионален процес на набиране, и ако се заклейми незаконното набиране на войници, както и наказанията на подобно, тогава смятам, че много от тези действия ще бъдат избегнати. Така че има още много каквото може да се направи и имаме нужда от един комплексен, холистичен подход заедно. Благодаря. Мадам Сероги. Много поне свилям. Благодаря много. Благодаря за интереса, който проявявате към темата. Позволете ми да се върна към нещо, което казахте. Разбирам вашия гняв и аз поня кога реагирам така, защото човек си казва как е възможно това да продължава но ми се иска да бъда положително настроена. Не съм дошла, за да ви обезкуражавам. Смятам, че когато погледнете, че в списъка има само 7 държави, където се наемат деца, това вече е подвиг. Ние сме 194 държави по света. И една от тези държави, Афганистан, всъщност е записана, защото те се наемат в, местна, в местни полицейски сили, а не в държавната полиция. То там трябва да се работи тясно с местните власти. Така че, според мен, има консенсус. Няма нито една държава, която да е казала, това не е ваша работа, аз ще си наемам деца. Така че, вече е свършил добра работа. От сега в 59-те останали случая става въпрос за въоръжени групировки. Някои въобще не желаят да преговарят и трябва да се вземат мерки срещу тези хора. Трябва да подпомогнем държавите, които имат политическа воля да решат този проблем, за да се сложи край на безнаказаността на тези въоръжени групировки. Какво може да направи Европейският съюз? Много. Често става въпрос за държави, които са в тежко положение, където няма институции, които са задължени да преговарят с въоръжените групировки. Аз бях в Конго, когато въоръжената групировка, която наймаше най-много деца, влезе в националната армия и вкара вътре и децата. И Четири години по-късно Конго вече заяви, че не приема наемането на деца и че ще ги преследва съдебно. И сега следим този ангажимент, който пое е, държавата, да бъде приложен. Защото понякога в трудни обстоятелства правителствата правят отстъпки. И, и затова се стремим е, дори и да се усложнят нещата, те да не наймат деца. И точно в това отношение Европейския съюз може да играе положителна роля, особено там, където има политическа воля. Където няма, трябва да използваме други средства. Има хора, които не желаят да вземат мерки и тогава смятам, че можем да се да, да оказваме натиск, да използваме Международния наказателен съд всички съществуващи инструменти. Имаше въпрос какво да правим срещу радикализацията на децата. Днес гледаме кадрите, които ни показва ислямската държава, но не само всичко, което се случва в Конго, също беше подобно. Тогава не ставаше, всичко не се показваше по медиите, но иначе ситуацията беше същата. Боко Харам, Харам прави същото. Тоест, когато има въоръжени групировки, които наемат деца, децата понасят това, което виждаме от кадрите, които ни показва ислямската държава. И в това отношение трябва да реагираме интелигентно не трябва да пропилеем нашата реакция, защото това изисква да приобщим всяка една общност, да не заклеймяваме и да пресушим блатата. Както казвам образно – Това означава дълго политическо посредничество, усилия за приобщаване, за популяризиране. Много неща могат да се направят във всеки регион по-отделно. Европейския съюз може да работи на своя територия, другите страни. Аз, примерно, не съм от Европейския съюз, аз съм от Алжир. Знам, че и в моя регион има млади, които участват в армиите и ние се тревожим как да, да попречим на това явление и на неговото разрастване, как да делегитимизираме тези групировки. Вие не представлявате, исляма не представлявате моята общност, вие сте престъпници. Така трябва да реагираме срещу тях. Само така ще можем да направим нещо е, един ваш колега, който вече не е тук, попита има ли приеми, примери е, Международния наказателен съд да е постановил присъда срещу наемащите деца. Да, разбира се. Международният наказателен съд взе решение по случая Лубанга и това беше потвърдено от апелативната му, апелативния му състав – срещу Чарлстън Тейлър, бивш президент на Либерия, който беше осъден за наймането на деца. Доскон Таганда също беше изправен пред съда и ще отговаря за действията си. Жермен Катенга, всички тези е, хора, бяха подведени под отговорност като командири, които са наемали деца. И смятам, че е добре, че съдът взима решение, но ще бъде още по-добре, ако това бъде направено от национален съд. И се радвам, когато прочетох в доклада на конгуанския министр на отбраната, че няколко души от дадена групировка а, са били арестувани и подведени под отговорност а, за наймане на деца. Точно това трябва да се прави, да се повдига обвинение. Имаше въпрос също за правната, международната правна рамка, договорите достатъчни ли са. Аз не съм напълно доволна от съществуващата правна рамка. Е, от, е, от, от, само 15 години се е постановено, че наемането на деца е нелегално. Бих искала това да е от по-дълго период от 18 години в да, т.е. Да, до 18 годишна възраст. Т.е. да не могат да бъдат наймани млади е, подрастващи до 18 години. Наемането на деца е международно престъп... престъпление за децата под 15 години, защото много държави е, се противопоставяха на увеличаване на възрастта, искайки да наемат 16 е, годишни и по-възрастни. Благодаря. Сега давам думата на господин Пленкович. Evo, ja ću malo govoriti hrvatski, budući da smo ovdje puno i da kolegice gore imaju malo pot. Аз ще говоря на хрватски, за да не стоят колегите в хрватската кабина без работа. Благодаря на всички, които взеха думата по тази много важна тема – деца, а не войници. Това е глобална тема и аз много се радвам, че ние подкрепихме инициативата на госпожа Валенсиано и направихме е, така, че тази тема беше специално обсъдена в подкомитета за човешки права. Основната цел на кампанията, която тече от няколко месеца, е да се постави фокуса върху големия проблем за използването на деца във военни конфликти. Всички наши дебати показват, че в сърцето на проблема е следния факт. В света има много държави, които не работят добре, твърде слаби са, няма достатъчно силни институции, които да противодействат на явления като злоупотребата с деца във военни конфликти целта на информационната кампания е да има целенасочени действия от страна на ООН и Европейския съюз. Тази инициатива трябва да бъде неделима част от нашата външна политика и част от всичките ни дейности, защото това е нещо, което е свързано с основните ценности, които изповядва Европейския съюз има множество споразумения за оказване на финансова и друга помощ. Мисля, че тази тема винаги, когато се изключват споразумения за сътрудничество от какъвто и да е характер, тя да се взима предвид и тази е, е, тема. Условията, които се договарят, трябва да зависят и от отношението на съответната държава към е, децата. Надявам се да продължим да работим целенасочено и да използваме опита на всички колеги. Много е важно да знаем какво правят всички страни, които работят по темата. Изобщо партньорството е едно от най-важните неща. Но много е важно тази тема да стане наистина глобална а, но също така тя да се дискутира задълбочено и на национално равнище и в държавите извън Европейския съюз. Сега бих искал да благодаря от името на господин Брок на всички участници. Искам да изразя своята лична подкрепа към кампанията, да благодаря на госпожа Зъруги и на всички останали участници. Благодаря много.